Damen und Herren, ich darf Sie sehr herzlich. Добро утро. Добре дошли на заседанието, Добре дошъл и на колегата Бютитхофер. Първата точка от днешния ни дневен ред е посветена на Украина. Миналата седмица беше ратификацията и сега би било добре да получим допълнителна информация във връзка с прилагането на споразумението за асоцииране. Аз ще кажа някои неща, но между време Междувременно се случиха различни неща, примерно специалния статус на Донецк и Луганск, закона за амнистията, закона за лустрацията, тази прекрасна дума, все прияти в Украина. Много ще е интересно да проследим последствията от приемането на тези актове. Още повече, че бюрото на парламента реши 7 членове на Европейския парламент да отидат наблюдатели на изборите. Според мен броят е твърде малък и ще ви предложа да се опитаме да увеличим делегацията. Освен това имам една молба. моля ви, обсъдете го в политическите групи. Разумно ще е тъкмо преди изборите много колеги да отидат в Украина и то не само в Киев, а в Одеса, в Харков, на други места, просто за да покажем, че Европейският парламент присъства. Всички делегации обикновено отиват в Киев и това не е особено полезно. Пътуванията, посещенията на политически партньори ще бъдат много полезни. Е, току-що поздравих една колежка. Много ви моля, помислете дали не може фракциите да така окажат е, влияние. Сега ще помоля колегата Вигант да ни въведе в темата, да ни запознае със своята гледна точка. А, тук ли е и специалиста по Украина? Да, той знае най-добре какво е положението там. Сега господин Вигант, къде е той? О, много далече седнал. Моля ви, въведете ни в дебата. Bitte, имам да Имате думата. Благодаря, господин председател, за любезното представяне. Съвсем накратко искам да ви запозная с три неща. Първо, прилагането на споразумението от Минск. На второ място, политическата реформа във връзка с приемането на ново законодателство и на трето място по-нататъчните стъпки след а, важното решение на Европейския парламент миналата седмица в Страсбург. Uh, on 5 September, which uh, started to make possible the implementation of a ceasefire. И така започваме с е, въпроса за прилагането на премирието и много по-подробният режим за премирието, който беше договорен на 19 септември, т.е. петък миналата седмица. Споразумението беше договорено в рамките на тристранната контактна работна група и е, то ни носи надежда не само да намалим ескалацията е, от месец август, но и да се започнат е, стъпки за намиране на трайно разрешение на конфликта и съответно постигане на по-постоянно примирие. В резултат на незабавното примирие, действително бяхме свидетели на намаляване на военното напрежение в региона но макар и двете страни да поддържат, че премирието е в сила, все още им до нас достигат доклади за престрелки, в частност в, на летището в Донецк и на различни места между Донецк и Луганск. Приемато на закона за амнистията и и за временното управление миналия четвъртък, както предвижда протокола от 5 септември, също са стъпки, които ние приветстваме. И ако искате малко по-подробно, ще ви обясня а, и а, закона за временното управление, които до голяма степен отговарят на исканията и на сепаратистите, и на украинското правителство под формата на протокол към споразумението, изготвен този документ, въпреки че това никак не беше лесно. И това е следствие инициативата, предприета от президентът Порошенко, чрез поредица от отделни стъпки за създаване на една устойчива стран... среда, която да позволи да се достигне до трайно решение на конфликта. Предвиден е период на продължителност до 3 години за това време на управление. Разбира се, има има противоречие в вътрешно-украинската политическа сцена и предполагаме, че ще сме свидетели на разгорещени дебати по време на предизборната кампания. Очакваше, очаква се сепаратистите да отговорят с а, атаки на отделни точки от премирието, като разбира се най-проблематично е изтеглянето на незаконните, незаконно пребиваващите чужди военни сили, военно оборудване и наемници от територията на Украина, както и постоянно контрол на украинско-руската граница под наблюдение на мисията на Организацията за сигурна Европа на 5 септември бяха обявени за незаконни военни групи, а на мемора... в меморандумът от 19 септември се споменават и чуждестранни военни сили. Така че се надяваме и за бъдеще да се продължи да се, да се, да се придържаме към този меморандум, т.е. че ще има реално изтегляне на руските военнослужащи от територията на Украина. Също така се надяваме да има и ефективен контрол от страна на Организацията сигурност и сътрудничество в Европа. По отношение на ролята на тази организация и нашата собствена възможност за отговор на кризи, в момента разглеждаме възможността да окажем подкрепа на специалната мисия за наблюдение на организацията, за да гарантираме осигуряването на необходимото оборудване, за да може безпроблемно да се разположат 500-те служители на ОССЕ както е предвидено в двата документа. В момента се предвиждат около 25 наблюдаващи, които да пристигнат на място всяка седмица, но този процес на пристигане трябва да се засили, защото в момента няма никакво реално наблюдение за това дали се прилага на практика примерието или не. Европейския съюз от своя страна подкрепи много активно и политически, и дипломатически двете споразумения, както беше договорено на срещата на министрите на външни работи, провела се в средата на месец август. Ние ще положим всички усилия за подкрепяне на политическият процес. На 26 август се проведе адхок среща на министри в Минск с участието на върховния представител Леди Аштън и други двама комисари. От тогава имаше и редица двустранни срещи между двамата, между двата, двамата президенти, които доведоха до подписване на протокола от Минск и до прилагането на режима на примирие в сила след подписването на документа. Подкрепата в контекста на дейностите на Организация сигурно сътрудничество в Европа, на контактната група и другите срещи на високо равнище ще бъдат засилени допълнително от Европейската служба за външна дейност и другите компетентни органи на Европейската комисия самият политически диалог, приобщаващи политическия диалог в Украина започна преди президентските избори е част от цялостният процес на реформи, който ще доведе до дългосрочно разрешение на конфликта. Много е важно да се намерят отговори на проблемите, свързани с конституционната реформа и децентрализацията на страната. Това вече беше записано в съвместното изявление от Женева от 17 април, в което участва и Европейския съюз и което в крайна сметка доведе до приемане изготвянето на документа. За неща си много често тези, тези документи, които се приемат на, на международно равнище, се забравят много бързо в Украина, но тогава беше подписан меморандум за мир на 21 май. В рамките на предишната кампания с гражданските избори имаше и забавяне, до голяма степен поради обявяването на предсрочни парламентарни избори, които ще се проведат на 26 октомври. Съобщението беше направено в края на месец август, което пренесе за засилване на сигурността в страната. Предизборната кампания е в разгара си. Това не е най-подходящата и възможна среда за достигане на политически компромиси, но ние ще работим в сътрудничество с различните ни партньори в Украина, за да може толкова необходимите реформи, т.е. конституционната реформа, децентрализацията, реформата на съдебната система, включително и на поста на главен прокурор, отношението към малцинствата. Всички тези реформи закъсняват значително. Те са сред приоритетните реформи в рамките на процеса предвиден в, в споразумението с асоцииране и процеса реформи, изискван от Европейския съюз. При все това, започването на всички тези реформи отговаря на надеждите и очакванията на гражданското общество и се надяваме парламентарните избори да доведат до мнозинство, подкрепящо реформите в Радата. Трябва да продължим подкрепата си за Украина и след изборите, включително и чрез постоянната група за подкрепа на Украина, която беше създадена. Приобщаващият национален диалог е една от основните точки, записана в протокола от Минск от 5 септември. И отново почертава много е важно да се гарантира, че има законно избрани представители на Донецк и Луханска, които да са част от този процес. Предвидени също така и а, предсрочни частични местни избори в, в този регион. Се надяваме те също да допринесат, да се поведат в възможно най-добри условия под международно наблюдение. И накрая по отношение на споразумението за цииране, съвместното приемане на споразумението за ратифициране от Европейския парламент и Украинската национална рада на 16 септември беше много ясно политическо послание за желанието за продължаване на политическо асоцииране и економическо сближаване от двете страни. Надяваме се, че споразумението ще започне да се прилага частично от 1 ноември, след като видим каква ще бъде реакцията на Радата и на Европейския съюз. А по отношение на... Всъщност се предлага частично с изключение на частта засягаща свободната търговия и търговското споразумение – като се предполага, че тази част ще влезе в сила от 1 януари 2016 година, съгласно договорката постигната в петък 12 септември от министър Лукаев от Русия, министърът на Украина и комисарят Дехурт, като, цялото, като съдържанието на това споразумение беше представено миналата седмица на пленарното седание в Страсбург. Между времено ще продължава да се прилага режима на митнически преференции за Украина и трите страни е, се съгласиха, че трябва да продължи процеса на консултации, като това трябва да бъде част от цялостният пакет за намиране на дългосрочен мир в Украина, спазвайки правото на Украина сама да определя своята съдба и да запази териториалната цялост на страната. Е, от страна на Европейския съюз е, продължава асиметричната либерализация, тъй като временно няма да прилагаме частта свързана с, с свободната търговия, но ще, ще отговорим на е, молбата за продължаване на а, преференциите за търговете за, за, за вноси, идващ от Украина. Европейският парламент беше сезиран с а, това искане. За нещастие обаче в Русия има много ограничено разбиране на това споразумение, което стана ясно от писмото, изпратено от, от министър Лукаев на комисаря Дегухт и министър Климкин. И а, последствие станахме последи, свидетели на едностранно решение страна на Русия, с което министър-председателят Медведев подписа указ, с който се а, слага, с който временно се прекратява силата на споразумението търговия между Русия и Украина в момента, в който Украина започне да прилага а, споразумението за асоцииране с Европейския съюз. Разбира се, не можем по никакъв начин да влияем на суверенните решения, които се взимат от украинската държава или отговорът, който получаваме от руската държава в отношените си с Украина или с Европейския съюз. Така че това е реалността, която съпътства работата ни а ние от наша страна ще сезираме съвета с а, предложение за изменение на решението на съвета от 20 юни, с който да отложим допълнително времето влизане в сила на споразумението за свободна търговия, а междувременно ще предложим и на съвета и на парламента удължаване на преходните мерки, които в момента са в сила до 31 декември 2015 година, като по този начин ще имаме известно поле за действие, т.е. ще може да се възползваме от това економическо примирие, за да намерим някакво решение, което да задоволява и Русия. Благодаря ви. Thank you very much, Mr. Chairman. Thank you. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Венкот. Първо бих искал да подчертая, че Европейският парламент наистина подготвя един по-многоброен екип, който да участва в наблюдението на изборите на 26 октомври има депутати, които са членове на делегацията и които с удоволствие биха участвали в а, а, тази мисия. Така че наистина трябва да се удължи списъка на депутатите, които ще участват в тази важно събитие. Второ, колкото до примирието. в Минск беше постигнато примирие по, политичес, след политическа дискасия, след, това, след това бяха а, приети различните мод, договорени различните модалности на самото а, примирие, както и беше определен броя на наблюдателите, които ще дадат за спазването на това примирие. Но Междувременно, въпреки примирието, 19 души са били убити, включително и а, обикновени граждани, цивилни. Така че това наистина а, не е най-добрата среда за, за започване на изборите. Второто примирие а, имаше за цел да бъде една бариера на мерките, които Русия би могла да възприеме спрямо Украина, т.е. отлагането на прилагането на, на самото споразумение и въвеждане на преходни мерки за продължение на 18 месеца, като по този начин а, просто създаваме една по-спокойна обстановка за а, Украина и за украинците предвид предстоящата зима. Сега, колкото до споразумението, знаеме, че споразумението Споразуменията а, асоцииране са обикновено един двигател за а, много дълбоки промени в а, социална, економическата аспекти и така нататък. Така че ние а, насър... насърчаваме комисията да работи по това. Също, също времено с споразумението беше прият един пакет от закони, включително и новия статут на Донецки и Луганск, които са едни важни а, нови а, стъпки. Трябва също така да отбележиме, А, също така, начина по който беше анексиран Крим и а, това беше отбелязано в резолюцията, която приехме миналата седмица в а, а, Страсбург. Надавам се, че а, изборите ще създадат една нова обстановка, една нова среда за развитие на Украина, като ще улеснат а, вървенето напред по пътя към демо, демокрацията, приближаването към Европейския съюз, като по този начин се отговори на очакванията и желанията на украинския народ. Благодаря. I didn't expect to be the first, but anyway, I... не очаквах да бъда първия, но ще задам въпроса си. Имам един кратък въпрос. Малко съм очуден, че свалянето на самолета в Украина на 17 юли не бе упоменато. Нито в споразумението за примирие, нито, ни, ни, нито и тук, в нашата зала. А, доколкото знам, 317 души, абсолютно невинни а, граждани са а, жертва на така че има ли постигнат някакъв напредък в разследванията по случая? Какво става и с следните останки на убедите? Въобще има ли някакъв напредък реше? Има ли някакво постигнато, някакво, някакъв резултат? Бих се радвала, ако мога да получа отговор на този въпрос. Благодаря, господин председател. Разбира се, ние подкрепяме желанието и правото на, укра... на украинците да определят а, своите съдбини. За това а, а, подписахме, ратифицирахме споразумението миналата седмица и заклеймихме действията на Русия, свалянето на самолета, както и мерките, които Русия е приела спрямо Украина. в крайна сметка международното право непрекъснато бива нарушавано и потъпквано от страна на Русия. Президент Порошенко каза, че просто Украина никога не може да има военен превес в този конфликт, защото всеки път, когато украинската армия успява да постигне е, някакъв, е, някаква, някаква победа и някакъв напредък, Русия изпраща допълнителни войски. Така че а, моя въпрос е следния. Не, незаконното а, анексиране на Крима е практически невъзможно да продължи или да бъде устойчиво, ако Путин не постигне е, по някакъв начин е, прокарването на един коридор е, до до, до Крим, особено предвид особено в зимни условия. Така че какво, какво смята комисията? Ако има допълнителни военни действия от страна на Русия за, с цел да се свържи Крим с Русия, какви ще бъдат предприятите санкции и дали е, държавите членки е, по-отделно в двустранен план няма да решат, примерно, да предоставят оръжие на е, украинските военни части в, приподобен случай. Колеги, миналата седмица ратифицирахме споразумението за асоцииране с а, симултанно с а, колегите в а, Киев а, и стана ясно, че трябваше да действаме бързо, че не трябваше да отлагаме, т.е. Свърш... направихме а, необходимото. Но украинското правителство и, и а, украинските политически партии трябва да поемат обаче ангажимента да а, поведат Украина а, в а, друга посока, но същевременно никак не съм оптимист, защото а, наблюдавам постоянните усилия на а, Руската федерация да упражнява натиск А, и струва ми се, че а, отлагане прилагането на споразумението е а, признак или знак за слабост а, от наша страна. Нека не забравяме, че руските, руското правителство и лично президента Путин из, се изискват едва ли не от украинското правителство да не предприема съответните а, мерки, да не приема съответното законодателство, което проистича от ратифицирането на споразумението. А, Русия прави а, всичко възможно, за да а, влияе на е, развитието на екон, економическата економика. Така че, ако продължиме така, не, не знам с какво ще се сблъскаме в следващите е, месеци. Господин председател, имам чувството, че че е, трябва да се вземат е, необходимите мерки, за да се упражни мониторинг над е, начина по който се изпълнява споразумението и предлагам за това да създадем една специална работна група, която да има постоянен поглед ежедневно върху начина по по който се е, изпълнява споразумението. По този начин е, ние ще е, бъдеме последователни в своята политика спрямо източното партньорство, а, а тази работна група трябва да работи в тясна тясна връзка с Европейската служба за външна дейност и комисията. АФЕТ според мен трябва да участва активно в това. И разбира се, трябва да в, в хода на действията да коригираме начина по който реагираме, ако видиме, че резултатите не са задоволителни. Сега е. Благодаря, господин председател. За, за нас случващото се е от огромно значение. А, разпределението на силите е несправедливо. Много пъти сме казвали, че а, някои санкции обаче не са подходящи, например, селскостопанските производители от моята страна вече не могат да изнасят. Още повече, че Русия веднага си намира нови пазари в Азия, Южна Америка и другаде по света ще е трудно да премахнем последствията от тези санкции. Добре, сега обсъждаме споразумението за асоцииране. За нас това, което разиграваме тук си е чиста пантомима, парламентът се държи по неподходящ начин. Ние официално подадохме оплакване в парламента, но нашата политическа група дори не получи думата, защото така било по правилник. Но въпреки това продължаваме да сме загрижени, особено във връзка с извънредното положение. Разбира се, че е необходимо да се, да се проведат мирни преговори и да се постигне споразумение но впечатлението ни в момента е, че има а, различни хора се оплакват, че имало инвазия, но доказателства за това няма. Затова апелирам към а, а, депутатите да не разчитат на недоказана информация, да бъдат внимателни. Това, което ни е необходимо е а, премерена европейска външна политика, която да не е едностранчива и да не дава предимство на една или друга страна. Благодаря. Yeah, that's the um... <laughs> Благодаря ви, господин председател. Да, много добре произнесохте името ми. Бих искал да подобря комисията по външни работи, че това, което правим в момента е прекалено рано след ратифицирането на споразумението асоцииране. До да може само да се надяваме, че в крайна сметка всичко ще се подреди, но няма никаква гаранция, че това ще се случи и бих искала да ви направя това предупреждение. Първо, в момента положението с сигурността в страната до голяма степен е, зависи от Путин. А по отношение на мисията за наблюдение на ОССЕ и пристигнато на 25 нейни служители седмично, очевидно, че това е смехотворно и не може да позволи истинският контрол на прилагането на примирието. А без ефективен контрол на положението на украинско-руската граница от страна на ОССЕ е, няма да има сигурно за прилагането на примирието и това ще бъде проблем, независимо кой ще поеме властта в Киев. Не твърди, че аз или някой от нас разполага с иде, идеалното разрешение на въпроса, но ви уверявам, че без да има постоянно наблюдение на конституционната реформа и процес на децентрализация няма как да се намери и политическо решение. Според мен това са двете водещи елемента на всяко истинско политическо решение. А, макар, че споразумението с Бъдната ще започне да прилага едва от 1 януари 2016 година, се чуват се повече предупреждения, че ще трябва да се преразгледа това споразумение преди края на мандата на нашия парламент, защото в крайна сметка това споразумение вероятно няма да има чак толкова положителни последици за населението на Украина, колкото по принцип има този вид споразумение, така че може би ще трябва да го преразгледаме възможно най-бързо. И накрая подкрепям искането на председателя да се увеличи броя на участниците в мисията за наблюдение на изборите. Смехотворно е да смятаме, че с 7 членове на делегацията ще можем наистина да наблюдаваме изпорите навсякъде и то най-вече в конфликтните региони, а не само в Киев. Благодаря ви. You, Благодаря ви, господин председател. Имам а, само няколко коментара. Първо за двойния стандарт, който се прилага. Говори се за децентрализация в Украина и за необходимостта да се, да се зачита суверенитета на Украина. И след определен брой години, когато Украина евентуално има възможност да стане член на Европейския съюз, това ще бъде много важно условие, т.е. трябва да има децентрализация. Още няколко коментара. Показаното току-що от колегата Островициус, а именно, че трябва да се увеличи броят на участниците в мисията за наблюдение на изборите. Ако се стигне до такова разширяване на състава, то тогава трябва да се включат различни гледни точки за провалът на дейността ни в Украина, т.е. трябва да се включат колеги от всички политически групи с различни становищи. Това е факт, който трябва да вземете предвид, ако наистина решите да увеличите състава на делегацията. Извинете, но не разбрах много добре аргумента ви за децентрализацията и суверенитета на Украина. Не ви разбрах, може би ще ми го обясните отново. Благодаря ви, господин председател. Да, необходима децентрализация на властта в Украина в настоящият момент. Но ако погледнем в а, дългосрочен план, тъй като много колеги подкрепят дългосрочна перспектива за присъединяването на Украина в Европейския съюз, трябва отново да се подкрепя децентрализацията, защото това ще бъде много важен политически компонент. Въпросът е по чисто политически. Аз знам, че знаете, господин председател, че имаме много сериозни политически разминавания с вас. Председателят в някои случаи разбирам поне логиката на доводи, макар и да съм съгласен с тях. Но има много ясно правило, че всяка държава има суверенитетното право сама да определя вътрешното си устройство. Централизирано или децентрализирано, това зависи от самата държава членка. Европейския съюз по никакъв начин не се изказва за вътрешното устройство на отделните държави членки. Затова не разбирам връзката между децентрализацията и Европейския съюз micro. Yeah. No. Look, look, federalism in a German and, and Central European understanding is decentralization. It's the same word. Federalism. Федерализация и децентрализация всъщност е едно и също в европейския смисъл. Ами аз винаги гледам от е, британска гледна точка, господин председател. Да, но всъщност е точно обратното в европейския контекст. Всяка държава членка сама определя вътрешното си устройство, а не Европейския съюз. Госпожа Кавиниете. Благодаря ви, господин председател. Безспорно всички сме съгласни, че Украина има право сама да определя външната си политика и сама да определя своите съюзници съгласно политическата си воля и потребностите на украинския народ. Но държа да подчертая, макар да се стремим към постигане на мир в Украина, трябва да сме наясно, че за да постигнем тази цел, се нуждаем от истинска политическа воля от страна на всички страни в конфликта, а в момента такава липса Такава воля липса от страна на Русия поради руските политически цели, а именно да запази Украина в своята зона на влияние по всички възможни начини, да запази контрола си над Крим и дори да разшири а, зоната на контрола си по Черно море. И реакцията за третият конвой от хуманитарна помощ е много ясно доказателство за това. Става въпрос за транспорт на оборудване, военно оборудване и а, радиотехническо оборудване, което обаче все още не е достигнало до сепаратистите, съгласно украинските източници. разбирам и заявлението на украинските власти, а именно техният отказ да изтеглят своите военни сили зад буферната зона, тъй като няма реално примирие, което да се прилага в този район. Така че, уважаеми колеги, нека се опитаме да разберем, че Украина се нуждае от военна помощ, за да засили своят капацитет за самозащита. И това зависи от всички държави членки. Вие решавате как да, под... как да предоставите тази помощ чрез умения, чрез обучение на военнослужащите, с изпращане на военно оборудване за бойни цели или не. Но писмото, с което руският министр Лукаев на практика изнудва украинската държава ако преди 31 декември 2015 година Украина започна да прилага отделни членове в споразумението свободна търговия с Европейския съюз е напълно неприемливо. Аз бях шокирана от него и не го приемам. И не разбирам как е круизни кораби с а, а, германски пенсионери, например, могат да посещават а, Крим в момента. А, ако погледнем малко по-масштабно по на нещата, вчера страните от Г20 не можа да се достигне да до договор, договорка дали Русия следва да бъде допусната до среща на високо равнище на Г-20 в Австралия или не. А Русия е държава, която систематично заплашва своите съседи. Само преди дни Путин заяви, че ако поискат, ще им отнеме само два дни да стигнат до столиците на прибалтийските държави и на Румъния. руски сили спряха литовски риболовен кораб в неутрални води. комисарят отговаря за въпросът на мълцинствата на Русия дълго посети Литва и а, ни заплаши, че Русия ще използва всички средства, с които разполага, за да защитава рускоговорящото мълцинство в Литва. Примерите са безкрайно много, ще, ще спра до тук, но е ясно, че имаме нужда от специална мониторингова група тук в нашата комисия, за да следим случващото се в Украина. Благодаря ви. Е, е, Благодаря, господин председател. Искам да се върна към децентрализацията на Украина. Е, историята на Украина е сложна. Там има различни вероисповедания, има православни, католици, но децентрализация или централно, централизирана държава, това е работа на украинците. Ние не, ако ние е, насърчаваме децентрализацията на Украина, ние на практика провеждаме същата пропаганда, каквато провежда Русия. Така че това е суверенно право на Украина. Решението за централизация, децентрализация или специален статут е, на дадени региони си е украинска работа и ние трябва да уважаваме изконното им право да вземат решения. А, сега, Украина е в война с Русия. В последните дни в Русия беше е, така рехабилитира един военнопрестъпник, престъпник срещу човечеството. Така че ние е, не можем обаче с, с сключени, да останем с кръстени ръце в момент, в който се е, представа за герой един от най-големите убийци от революцията. Призовявам нашия председател да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 Вижте, господин председател, международната политика нито е игра, нито е някакво академично упражнение на експерти по международна политика. Да, има такива елементи, но международната политика е нещо много повече, защото нейната цел е да се правят стратегически избори и да се търсят балансите. Така че съм малко изненадан от някои изявления за ембаргото на Русия. Но с какво е по-различното от американското ембарго по отношение на Куба? Не, че е, съм привърженик на кубинското правителство, но е, не разбирам защо даваме различна оценка на едното и на другото ембарго. Е, това, което наблюдаваме в Украина е реакцията след отварянето на котията на Пандора. Това го преживяхме и в Косово с договора от Хелзинки. Ето това са резултатите и трябва да е, ги приемеме. Аз е, Подкрепих, разбира се, споразумението за асоцииране, въпреки собствените си убеждения, просто защото смятам, че обстановката трябва да се стабилизира. Но продължавам да твърдя, че ние гледаме много едностранчиво на а, тази обстановка. Трябва да водим приобщаващ диалог – сега, едната страна за нас е, така да се каже, персона на онграта не ни е приятна, но във всички случаи трябва да я включим в диалога. Не можем да я изолираме, не можем да се съсредоточим само върху едната страна и да се правим, че насърчаваме диалога. Аз съм напълно съгласен с колегата от Ревичюте, който говори за наблюдателска мисия. Напълно съм съгласен а, още повече като чувам и останалите предложения. А, да, наистина трябва да се съобразим с всички интереси. В връзка с това имам следния въпрос по отношение на присъствието на наблюдатели на изборите. Да, важно е да има такова присъствие, но какво значи то? Кратковременно присъствие на определени хора в дългосрочен план няма да можем да контролираме нещата или да ги наблюдаваме. Просто от тази до тази е, дата ще има наши наблюдатели там, но те ще си отидат. Ето защо смятам, че трябва да подходим единодушно към идеята за постоянно наблюдение и то на двете страни, с други думи да изслушваме и двете страни, за да имаме пълната е, картина на обстановката. Да, чувам е, военните залпове, разбира се, но трябва да се реагира много ясно в ситуации, когато се упражнява агресия. Ето, е, директна военна, пом, е, военна защита за жертвите в Ирак. Това е правилно. Сега, за военна помощ в Унгария и да се твърди, че Русия е единствено лошия, е, е, това е едностранчиво. Твърди се, че Русия иска да е, напредне и след Мариупол по подобие на Крим. Добре, но помислете за Втората световна война. Вермахта тогава построи е, мост в Кобан, е, и е, така хвърли ухо на Крим. Сега сме пред прага на зимата. Прия си представете, че през зимата руснаците нападнат. Аз не мога да си представя такова нещо. За целта е необходимо наистина болно въображение. Смятам, че е, е прекалено да се смята, че войната ще се разпростре. Да, военните залпове се чуват достатъчно ясно, но нашата задача е наистина да насърчаваме реален диалог е, много беше важно това, което каза колегата Остревичуте, защото наистина става дума за териториалната неприкосновеност на Украина, за стратегически ценности, които тол, на които толкова държим, когато става въпрос за нас, но започваме е, да се колебаем, когато трябва да прилагаме същите тези ценности към други страни. Благодаря. Е, Господин Бреда. Euh, Благодаря, господин председател. Аз бих искал да наблегна на едно. Очуден съм, че председателския съвет е одобрил само 7 места за наблюдатели на изборите в Украина. Наистина съм очуден, защото а, всички политически групи се бяха споразумяли е, да изпратиме една много по-многобройна делегация. Спомнете си, изпратихме 15 души в Тунис по време на първите избори, а в Газа изпратихме 30 депутата. Така че ако така а, сравниме тези, тези цифри, тези бройки, на практика, ами като че един ние се тая какво става в е, Украина. От друга страна става дума за за е, казваме, че, нали, че в страната се раздира и така нататък, а от, а от друга страна, когато става дума за наблюдение на изборите изпращаме 7 души. Какво могат да направят 7 души? Така че много ви моля, чуйте моя приз. Благодаря за ръкоплясканията на онези, които в началото не бяха тук. Ние вече решихме да отправим писмо до председателския съвет по този въпрос. Господин Галер. Впрочем, искам да ви обърна внимание, а, че това е някакъв автоматизъм административен. А, може, можем да променим нещата само ако а, политическите групи окажат нати, натиск. За това трябва да се разговаря с председателския съвет. Сега, като напишем писмо, то ще, бъде, то ще стане възможно само ако всеки от вас е разговарял лично с председателя на политическата си група. Само така можем да влияем в председателския съвет, не е ли така? Моля ви, направете го и сега. Може би такива писма автоматично трябва да отиват като копия и на координаторите за да знаят и да предприемат е, съответните стъпки. Значи, моля ви е, да се погрижите за това в е, своите фракции. Господин Танок and the way... си за оранжевата революция през 2004 година. И тук тогава с политическите групи изпратиха свои делегации, които бяха акредитирани от Украина, така че не, някой имаше много, много, много голямо присъствие, включително а, депутати, изпратени от парламента, други от политическите групи. Така че може би някои от по-големите групи биха могли да изпратят а, свои собствени групи или делегации. Не знам дали това е най-доброто за, самия, за самите избори. добре може би да се изпратят преди това, но, но в крайна сметка не трябва да се пращат всички в Киев, а да, им, да има хора, които да обиколят а, избирателните райони. А, так. А, ние трябва, трябва трябва и можем да обиколиме страната в следващите 4 седмици. Но за това трябва политическите групи да се организират и те да го направят. Това. Ако Ако ние не, в момента не успориме това решение, подобно решение ще бъде взето и при един в един следващ случай. Добре. Връщаме се към желащите да се изкажат. Господин Гайлер. Благодаря. Нека само да допълня нещо, което каза един от колегите. Броят депутати, които който ние изпращаме. Между другото, говори и за значението, което отдаваме на изборите. В Украина ОССЕ има дългосрочна наблюдателска мисия и те наистина се грижат за наблюдението на рамковите условия. Колкото до нашето присъствие, то е политическо и ако числото 7 стане стандартно, ще се окаже, че тези избори не са достатъчно важни за нас. Трябва да бъдем поне двойно повече. Що се отнася конкретно до изборите, лично аз съм леко разочарован, че не успяха да съберат мнозинство украинците да променят избирателния закон и ще се прилага старата изборна система. Още от сега се вижда, че е, в много така области се повтарят едни и същи неща. Например, в много избирателни райони ще се кандидатират лица, които ще се правят на променения, всъщност ще бъдат представители на различни олигарси. Според нас трябва да се спази препоръката на Венецианската комисия, защото там партийната система наистина е много фрагментирана в самите листи ще има със сигурност представители на Донецк, Донецк и Луганск и на Крим, за да е сигурно, че и те ще бъдат представени в Крим. Това е добре. Освен това имам въпрос към службата за външни действия във връзка с присъствието на ОССЕ. Според мен е недопустимо че е, това, че хората са твърде малко. Разговарях с швейцарския посланник, който е представител на ОССЕ там. И човекът ми каза, на първо място ни трябват опитни офицери, например. Хора, които могат да преценят е, какво става във военно отношение. Е, значи офицерите, според мен, могат да се командироват и те са опитни. Питам, защо нашите държави членки се така, така колебливо се отнасят към актуализацията на мисията на ОССЕ. Това е политически недопустимо. Освен това смятам, че не само границата трябва да се патрулира от ОСС, а, а трябва да има дейност на организацията и в градовете. Примерно в администрацията издават ли се руски паспорти вече, раздават ли се руски а, учебници, неща, които говорят за фактическо присъединяване на районите към Русия. Така че, е, освен това, когато има мисия на ОССЕ, винаги трябва да има и руски представител, за да можем да накараме руската страна най-малкото да се въздържа от фактическа анекция на по-нататъчни области в Крим. Благодаря. Иран. Е, Ирак, Сирия and this is a pity. And therefore, I just considering a way how to, can we achieve that. Is it possible to do that this afternoon? Дали имаме възможност да разгледаме Ирак и Сирия след обед? There's this bloody thing with the Budget Control Committee. Не, имаме онлайн пусто заседание с бюджет. Комисията по бюджетен контрол. Do you have a proposal to do that? Имате ли някакво предложение как да решим проблем? I think no, not the next session is at least so important and has an urgency as it is Сега. Това са също толкова важни въпроси, колкото и Украина. Айде, не повече от една минута. Много ви моля всички. Господин Щетина има думата. Then Mrs. И госпожа Люзинг. Една минутка. Всеки. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já jenom jsem chtěl říci, že vítám váš návrh. Благодаря, господин председател. Това, което исках да кажа е, че съм съгласен с вашето настояване за увеличаване на броя на депутатите в делегацията за Украина и смятам, че те трябва да бъдат изпратени не само по местата, които вие споменахте. Бих препоръчал европейските депутати да отидат и в региона на Донецк, Донецк Славянск, Крематорск, Артемовск. Много е важно да бъдат посетени тези райони. Е, присъствието на Европейския парламент там би било символично, а от е, така логистична гледна точка е осъществимо. Е, знам, че ще привлече такова присъствие голямо влияние и освен ще, ще направи впечатление подкрепата на Европейския парламент. Говоря от опит, наскоро бях в тези райони и знам с каква радост ме посрещнаха като единствен европейски депутат там. Госпожа Люзинг. Благодаря. Е, бяха доста разнопосочни изказванията на депутатите. Някои така искаха да подклаждат конфликта, според мен, други бяха доста по-умерени и внимателни. А, нашата принципна а, позиция за споразумението за асоцииране вече беше изказана. Сега много се радвам да чуя, че търговската част на споразумението за сега е замразена за да може, доколкото разбирам, да се проправи път към е, мирен процес. Много се радвам, че беше използвано понятието а, економическо прекратяване на огъня. Много се радвам, че и економиката а, се разглежда като оръжие. Това, за което ние пледираме е преговорите да бъдат възобновени, като естествено винаги е, от, като естествено трябва да загърбим погрешната позиция, че Русия никога повече не може да бъде наш търговски партньор. Украина винаги е била разделена страна и това няма да се промени след изборите. За това трябва да имаме един, единна позиция по отношение на бъдещето ни включване в един мирен процес. Смятам, че така е много по-разумно да се харчи харчат средствата на Европейския парламент, вместо за различни секторни реформи по-голямата част от украинците в, в анкетите се произнасят за единство на страната. Украинския парламент единодушно гласува за такова единство, така че не можем да говорим за разделена страна. Може би този факт така е трудно да бъде схванат от вас от идеологическа гледна точка. <clears throat> председник, клюб. Благодаря ви, господин председател. Въпреки пълното прекратяване на огъня и асиметричността в споразумението за свободна търговия. Аз все пак имам надежда за бъдещето. Надявам се, че това ще укрепи мирния процес и не искам провал на този мирен процес. Споразумението за асоцииране ще ни помогне да повлияем на процеса на реформи нещо, което не сме направили към момента заради поляризацията, а именно да се борим за помирение. И това може да се случи, ако Украина направи още една стъпка напред. Имаме нужда от ам, допълнителни мерки за, димани... за засилване на динамиката на политическия диалог. Политическият процес като цяло трябва да бъде надежден, Радвам се, че беше създадена група за подкрепа и съм съгласен с, госпожа, с господин Австровициус, а именно сигурността е жизненно важна. Трябва да се замислим за периода след изборите. Имаме много голям опит, който можем да споделим с Украина. want to intervene in internal affairs of Ukraine, yes? Oh, say it openly. Thank you very much. Много ви благодаря. Мисля, че изходът ни от вчерашната от ратификацията миналата седмица е, че една суверенна държава за своето суверенно решение да се присъедини към економическото пространство на Европейския съюз. Но а, това решение беше до голяма степен възпрепятствано и е ограничавано не от вътрешната политическата среда в страната, а от външен натиск. но Руската федерация отрича инвазията и присъствието на своите военни сили. Но това присъствие е действително ключово значение, защото военните експерти твърдят, че е използвано най-модерното военно оборудване, с което разполага Русия, И по този начин те се умяха да отблъснат украинските военни сили. Но най-важното е, че става въпрос за един конфликт на ценности на правовата държава, защитането на международните споразумения, а, инвазия и присъединяване на територии. Отдавна се говори за нуждата от а, геополитическа и морална присъда на престъплението от комунистическата епоха. И ако това беше направено на време, нямаше днес да се борим все още последиците от руската агресия. Благодаря ви. I will speak in Spanish, porque me quiero dirigir a los dos colegas que han... Уважаеми колеги, говоря испански, защото искам да се обърна към онези другари, които сравниха Крим с Косово. Искам ясно да заявя тук пред тази комисия, че е, нещата са несравними. Няма правителство в Киев, което да е вършило безобразията на режима на Милошевич с е, косовските албанци. Така че много ви моля, не сравнявайте. И освен това, Международния наказателен съд през юли 2010 година ясно каза, че декларацията за независимост не е била, наруша, не е била не е нарушила международното право. Така че, моля ви, не сравнявайте Крим с Косово. Господин Сариуш Волски, може ли за една минута като докладчик е, така да обедините всички гледни точки? Thank you so much, Elmer. Uh... Много благодаря, Елмар. В Украина има война и ние използваме риториката на Русия, когато говорим за економическа война, за децентрализация. Русия просто иска да си върне Украина. Цяла Украина. И изобщо не може да говорим за прекратяване на огъня. Затова се притеснявам от факта, че посланиците на седанието на Корепер може би ще е, мислят е, смягчаване на санкциите. Трябва да направим точно обратното. Европейски съюз трябва да е последователен в своята стратегия и да се придържа към нея. А стратегията е повече за повече. Тоест, повече санкции при засилване на военните действия. Също така трябва да засилим и подкрепата си към Украина като форма на санкция за инвазията, под която сме изправени трябва да избягваме понижаване на нашия авторитет в очите на Русия и а, да не сме справени отново пред една изненада, която никого няма да изненада. Тоест, руснаците, които ще засилят своят коридор от Кримка, към Донбас и ще стигнат до делтата на Дуна в един момент. В момента се състезаваме с времето. Или трябва да спрем Русия японската ни инвазия в Украина, или Русия ще унищожи Украина и ще а, сложи край на нейните европейски перспективи. В противен случай Украина ще бъде съсипана. Така че, може би трябва да обмислим засилване на санкциите, включително и с мерки, които не бяха включени в резолюцията гласуване миналата седмица в Страсбург, като например прекратяване на сътрудничеството в рамките на ядреният сектор и изключването на Русия от програмата SWIFT. На 16 юли ние наложихме, прекратихме ембаргото за износа на оръжие към Украина, но продължаваме на практика да прилагаме това ембарго, защото ни е страх от Русия. И това според мен е погрешно. Благодаря ви. Е, не бяха това помирителните думи, които исках да чуя. И така, сега имаме възможност да съкратим размяната на мнения с представителя на Европейския съюз в Япония с 15 минути, за да отидем след това на заседанието с Комисията за бюджетен контрол и така ще ни остане половин час за дебата Ирак-Сирия. Господин Паско не е не е съгласен, за да се съгласи, ще му предоставя председателството. Предлагам 35 минути да говорим за Япония. Ваша задача ще е да задавате кратки въпроси, вместо да изнасяте дълги слова. И тогава в 11 часа, 11.10, ще започнем с дебата Ирак-Сирия. А в 12 без 15 ще отидем в другата комисия, която е два етажа над нас. Съгласни ли сте така да променим дневния ред? Заповядай, имаш председателския пост.